Гласуването ще е по-късно днес, след около 2 часа. Следващата точка дебати, свързани с нарушението на човешките права и демократичните принципи. Първо ще обсъдим положението на хора, страдащи от албинизъм в Африка и по-специално в Малави. Тук има много различни автори. Имаме резолюция. Първо ще дадем думата на Будил Валеро за една минута и половина. Благодаря. Един на всеки 20 000 души страда от албинизъм. Само в Нигерия има около 2 милиона такива хора. Дискриминирането на тези хора е сериозен проблем в Африка отвъд Сахара, но и в останалия свят. В 26 държави около 600 деца са убити през последната година. Защо? Защото се смята, че частите на техните тела могат да лекуват. Има опити за спиране на нападенията срещу тези хора и за спиране на търговията с частите на телата им, но няма достатъчно доказателства и няма достатъчно защита. Често трябва да има хора, които да са готови да свидетелстват за съответното престъпление. Време е да се спрат подобни престъпления и да се изправят пред съда виновните. Необходимо обаче да има и превентивна дейност. Трябва да има действия насочени към обществата. Те трябва да знаят какво представлява обинизма, защо някои хора се раждат такива, Необходимо е освен това да има мерки за защита на лицата, страдащи от тази болест. Отделни жилища, мерки за справяне с бедността им. Въобще много различни неща трябва да се направят и трябва да има мерки, които да са свързани с осведомяването на населението като цяло за тези хора. Благодаря. Следващия оратор Хилде Ваутманс. Dank u wel, eh, meneer de voorzitter, commissaris, collega's. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Алесо Исак е името на последната жертва, за която имаме сведения. Едно невинно 12-годишно момче, което бе отвлечено, продадено и убито. Вероятно заради цвета на косите или кожата си. защото суеверно се смята, че кожата и косите на такива хора имат магически свойства. В Малави напоследък бяхме свидетели на цяла серия от ужасяващи престъпления, извършени срещу албиноси. Много често албиносите са обект на гонения, но това е само върхът на айсберга. Имаме данни за над 600 убити албиноси. Един на всеки 20 000 души в Африка страда от албинизъм. Затова сме и длъжни да опазим правата на човека на тези хора. Те не бива да бъдат убивани единствено защото изглеждат по-различно от останалите. Нека не се оправдаваме с това, че тези неща се случват толкова далеч от нас, в Африка. Трябва да се погрижим за това през 2017 година да се сложи край на подобни деяния. Можем да предприемем нещо можем да гарантираме повече образователни мерки, можем да направим така, че престъпните организации, търгуващи с части от тялото на албиноси, например с косите им, да бъдат подложени на наказателно преследване и подведени под отговорност. Можем да направим повече и за закрилата на албиносите, така че да се сложи край на гоненията спрямо тях. Нека се погрижим за това, колеги, всички живеещи на тази земя, независимо от цвета на кожата и косите си, да се ползват с правата си на човека и да бъдат закриляни. Господин Урбан Креспо. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, броят на убийствата, нападенията, Отвличанията и изчезванията на албиноси в Малави и в други африкански държави буди загриженост и имаше много убийства, много нападения срещу такива лица. Трябва да се има предвид най-вече лицата, които се намират на неизвестни места. Правителството в Малави трябва да вземе политически и правни мерки за избягване на такива инциденти. Европейския съюз и САЩ са основните донори, финансови донори за тази страна. Трябва да се защитават правата на човека и да се осигури закрила на тази изложена на опасност група трябва не само просто да се декларира необходимост от спазване на правата на човека, трябва да се попита какъв е економическият модел. Там се експлуатират неоколониални ресурси, изсичат се гори, е, съсипват се реколти. Дами и господа, господа, насилието срещу албиносите е резултат от суеверие и от други неща, но всичко това се вписва в проблема бедност, така че трябва да се борим срещу двете неща. Благодаря. Благодаря. Господин Креспо. Двойте тунекела. Тунекалам. Минути. Dziękuję bardzo, благодаря, господин председател. Госпожо комисар, Албиносите в Африка са изправени пред дискриминация, пред преследване. През последната година 172 албиноси бяха убити и имаше почти 300 нападения срещу тях, за да се отнемат органите им и частите на тялото им. В Малави е, има сериозен проблем с защитата на обиносите. Правосъдието в Малави не може да ги предпази от престъпни групировки. Ние призоваваме органите в Малави да положат всички усилия за да защитят е, гражданите на страната, страдащи от албинизъм. Те трябва да получат гаранции за безопасност, е, достоинство и равенство. Следвайте, моля, положителните примери на Танзания и Мозамбик. Там имаше програми за повишаване на осведомеността относно тези хора и мерки свързани с тяхната защита. Благодаря. Благодаря. И сега. Госпожа Сорая Пост за една минута и половина. Благодаря, господин председател. Ще говоря на шведски. Уважаеми колеги, госпожо комисар Юрова, такъв наболял проблем като този на хората, страдащи от албинизъм, трябва да се обсъди. И аз искам да насоча вниманието към тези хора, не само в Малави, но и в други държави. Какво е положението на тези хора? Те биват убивани, дискриминирани всеки ден – дори мъртвите нямат право на покой, тъй като се смята, че частите на телата им са ценни. Тези хора са изправени пред риск независимо къде са. Жените и децата са още в по-опасно положение. Децата се режат на парчета и частите от телата им се продават. Какво можем да направим? Трябва да има по-добро законодателство, по-добро изпълнение на съществуващото законодателство и на плановете за действия, повече ресурси, обучение за полицейските органи. Европейските институции не могат да си затворят очите за проблема. Имаме нужда от механизъм за наблюдение и трябва да следваме онова какво което се случва. Време е да се действа. Освен това, структурната дискриминация трябва да се пребори с повече познания и с друг начин на поведение. Не можем да позволим на хората да умират през 2017 година, само защото имат различен цвят на кожата. Малави и другите африкански държави трябва да защитават всички всички представители на своето население и наша задача е да следим, че това наистина ще се случи. Благодаря. Благодаря. Господин Чарлз Танак за една минута. Господин председател, Тежкото положение на обиносите в Малави е истинска трагедия. Помня, че говорихме по този въпрос във връзка с Танзания преди десетина години. Убийствата на албиноси се извършват за съжаление най-вече спрямо деца. Те са реалност и не само в Малави, но и в други африкански държави. В други държави като Бурунди, Мозамбик, Кения, Нигерия и Замбия се извършват подобни деяния. Там населението вече е изложено на здравни рискове в групата на албиносите, тъй като те са изложени на по-голям риск от рак на кожата. Но, за съжаление, место традиционните медицински методи се прилагат племените медицински методи, където се използват магии. Радвам се, че бе прият и регионалният план за действие. Той бе прият съвместно от ООН и Африканския съюз. Това е един положителен и конкретен сигнал за поемане на ангажимент от африканските лидери за слагане на край на всякакви видове дискриминация срещу албиносите, както и за слагане на край на ужасяващите деяния спрямо спрямо тези уязвими хора. Благодаря господин Танок, господин Игнацио Корал. Thank you, Mr. President. Malawi, along with other African countries, is facing... Благодаря, господин председател. Малави и някои други африкански държави нарушават по ужасяващ начин някои човешки права. Тук говоря за правата на обиносите. Смята се, поради суеверие, че те могат да лекуват болести. Смята се, че частите на тялото им имат вълшебни свойства и съответно тези хора са изправени пред всякакви зверства. Турмоз, изтезание, изнасилване, изключване от обществото. Трябва да се положат много усилия от страна на правителствата, за да се спрат тези ужасяващи престъпления. В нашата обща резолюция призоваваме за мерки в защита на албиносите в засегнатите държави. Освен това, трябва да се създадат политики, за да се намери решение на проблемите на тези хора. Те имат специални нужди и трябва да им се предостави специална помощ. Мисля, че трябва да се създадат специални звена в полицията, които да са насочени към предотвратяване на престъпленията срещу албиносите в Африка. Благодаря, уважаеми господин Корал. И сега господин Марио Бургецио за две минути. Заповядайте. Президенте, благодаря, господин председател. Това беше тема табу в продължение на много години и през всичките тези години имаше само няколко депутати, сред които и моя милост, които се заеха с тази тема и които продължават да я следят. От дълго време ние осъждаме този проблем. Очевидно, тази тема е била смятана за твърде деликатна и за голямо табу, за да се занимае някой с нея. Много африкански държави са директно засегнати в случая и не повече Всъщност не по-малко от 27 държави от субсахариална Африка са засегнати от този проблем. Днес говорим за Малави. Президентът на страната започна да взема мерки срещу проблема, но няма конкретни мерки за преследване на престъпниците, които търкуват с части от цялото, включително и на мъртви лица. Това е доходоносна търговия, това е обаче и една от най-лошите форми на преследване на албиносите. Както казах, темата е табу и днес тук говорим за правата на човека в Африка. Европейският парламент трябва да покаже смелост да тематизира още една тема, смятана за табу расизъм спрямо сираци. Това е част от реалността в Африка. Говорим за албиносите тук обаче. Има и расизъм срещу, извинете, е, лица с бяла кожа. Става дума за хора в уязвимо положение, които трябва да бъдат е, защитавани в по-голяма степен, да се предприемат конкретни мерки. Европа трябва да извиси по-силно своя глас най-вече пред Съюза за африканско единство, е, който има всички основания да чуе гласа на Европа. Ние трябва да развиваме дейност в отделни региони на Африка и най-вече където се укриват престъпниците, тъй като това е позор за целия свят. Следващият оратор Богдан Бруновент. Благодаря, господин председател. Стигматизацията е тема, която постоянно се обсъжда, включително и по отношение на албиносите. През юли миналата година вече говорихме по темата. Няма мерки за правни средства за защита, няма адекватни механизми за защита на жертвите, няма също така и адекватни механизми на ниво правораздаване, например за обещетяване на жертвите. Албиносите в Танзания, Малави и другаде в Африка са застрашени от отвличане и усъкътяване. Това ограничава свободата им на придвижване, те не се чувстват сигурни, нямат достъп до образование и до здравни грижи. Господин Келъм говори за плана за действие, който бе прият. По този план е особено важно засегнатите страни да разработят конкретни стратегии, за да гарантират достъпа до образование, както и финансирането на просветна дейност по темата. Органите на местно самоуправление и организациите на гражданското общество трябва да изиграят важна роля в този процес. Госпожа Киенге, имате думата за минута и половина. Грация, синьор президенте. Благодаря, господин председател. Съдбата на албиносите е такава, че тя е обвита в мълчание. Знаете, че това е генетично заболяване и би трябвало то да се третира като такова в държавите, в които има албиноси. В Танзания се полагат усилия на политическо ниво, за да се интегрират хора албиноси, дори в държавната власт. Мисля, че трябва да се предвидят планове за действие на европейско ниво и на ниво Африкански съюз за интеграцията на тези хора. Всъщност самите африкански лидери също трябва да положат много усилия, за да помогнат на обиносите. Обиносите са една от уязвимите групи в африканските общества. Призоваваме властите в Малави да положат всички усилия, за да защитят защитават албиносите и да защитават е, техните права, правото им на сигурност и безопасност. Неприемливо е, че тези хора стават е, обекти на насилие, на социална, културна изолация. Необходимо е да се положат мерки е, срещу стигматизацията на албиносите и тези мерки трябва да се прилагат още в училищата. В 2017 година не може да се прилагат практики от средните векове, от далечното минало. Хората с албинизъм трябва да бъдат защитени, не трябва да бъдат оставени на съдбата си. Благодаря, госпожо Киенге. И сега господин Поспишил за една минута. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с изказалите се преди мен колеги. Добре, е, че предстои да приемем резолюция, в която обсъжда, осъждаме практиките, прилагани спрямо тази група лица в Африка. Напълно правилно би било да опишем в текста подробно всичко това, пред което са изправени албиносите към момента в Малави. Въпреки това, резолюцията е много описателна. Би било добре комисията в качеството си на европейски изпълнителен орган да се съсредоточи върху дипломатическите възможности за оказване на натиск, по-конкретно върху Малави, с цел предприемане на конкретни мерки за закрила на албиносите. В резолюцията се описват жестокостите, на които са подложени албиносите в Малави. Напълно неприемливи са подобни деяния през 21 век. Трябва да направим всичко възможно, за да ги защитим. Господин Хетман, една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, ситуацията на обиносите в Африка е ужасяваща, мрачна и напомня за средновековни практики. Обедеността, че части от телата на албиносите имат магическа сила, е едната страна, а между другото се плащат големи суми в долари на черния пазар, за които африканците трябва да работят години наред. Застрашен е животът на албиносите и се стига до все повече убийства. Тези случаи зачестяват и за това трябва да се концентрираме върху разяснителната работа, за да убедим тези хора, че магичните сили на амулетите са части от телата на албиноси, в никакъв случай нямат реално основание. Албиносите трябва да получат достъп до образование, до здравеопазване, необходима е също и психологическа помощ. Албиносите се приемат в съответни заведения, обаче това е само мнима сигурност за тях. Сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Господин Мария, за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, преди около година приехме резолюция относно нарушенията на човешките права на обиносите, особено в Малави има ужасяващо увеличение на случаите на насилие срещу подобни хора в Танзания, Мозамбик, Малави и в други държави. Албиносите продължават да плащат много тежка цена за своето заболяване. Семействата им ги изоставят, те са обект на насилие, полицията не ги защитава. Много често престъпници е, се облагодетелстват е, от продажбата на части на тялото на обиносите, просто защото цари съответното суеверие. Ние трябва да приканим африканските държави, за които говорим, да положат много усилия и да повишат осведомеността относно това генетично заболяване. Трябва да се справим с суеверията, не можем да продължим с е, този ужасяващ генетичен апартейт. Господин Капуто за една минута. Грация, президенте. комунита. Благодаря, господин председател. Албиносите са изолирани от обществото, изтезавани са, осъкътявани са и убивани. И то при условия на безнаказаност. Това въжи не само за Африка, южно от пустинята Сахара, но и за Тихоокеанския регион и за Индия. В Африка немалко от албиносите се осъкътяват и убиват. Частите от тялото им се продават с цел суеверни практики. По данни на Amnesty International през 2014 година случаите на отвличания и убийства са се увеличили. Албиносите живеят в условия на постоянен страх. Международната общност трябва да направи повече, за да гарантира зачитането на правата на албиносите и на човешкото им достоинство. Трябва да обърнем внимание на правителствата на засегнатите страни, като например Малави, че трябва да гарантират ефикасна закрила – за албиносите. Господин Мариес. Благодаря, подкрепям тази резолюция и подчертах, че Хората с албинизъм са обект на преследване 20 000 души. За толкова става дума. Има отвличани, осъкатявания, унизително поведение и това става не само в Малави, но и в други африкански държави. Жени, които раждат албиноси, те биват изоставени, изолирани и всичко това е свързано с суеверие. Вярва се, че части от тялото на такива хора имат магически сили и лечебни свойства. Важно е да се прекрати тази практика. Наистина това е лов на хора. И това трябва да се прекрати също търговията с части от тялото на такива хора. Трябва в Танзания, Малави, Кения да се вземат съответните мерки за защита на тези хора. Господин Кели за една минута. Благодаря, господин председател. И аз съм изключително разтревожен от положението на обиносите в Малави, Танзания и в други държави. Е, все още има стигматизация, убийства, продаване на частите на тялото. Е, въобще престъпленията са ужасяващи. Е, хората, които са обиноси, са маргинализирани, изолирани, подлагат се на сериозни нарушения на човешките им права. Призовавам правителствата на засегнатите държави да изправят пред съда отговорните за престъпленията лица и да спрат с безнаказаността. Необходимо е да се предвидят възможности за образование, здравеопазване на обиносите. Жертвите трябва да получат необходимата подкрепа. Европейския съюз трябва да е силен и да не позволява нарушенията на човешките права да продължават. Искам да поздравя колегите, които се изказаха срещу тези ужасяващи практики срещу албиносите. Благодаря за думата. Благодаря господин Денано. Благодаря, господин председател. Наистина лицата, които са засегнати от албинизъм, страдат като в ада, защото обществото не е достатъчно информирано. Това е случаят в Малави и някои други африкански страни. Отговорността на държавите по отношение на разясняване на такива случаи е ясна, но трябва да се вземат и мерки за защита на това уязвимо е, население, уязвимо на суеверия, които не са част от нашето време. Трябва да се защитават жертвите, жените в частност, жертвите на насилие – е, смята се, е, например, че части от тялото на албиноси лекуват спин. Представете си за какво става дума. Жертви са и деца и е, много често те страдат в училище. Трябва съответните държави да информират, да образоват населението в тази връзка това е абсолютна необходимост, тъй като държавата е отговорна за защита на собственото си население. Благодаря последният оратор, господин Поличек, за една минута. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Благодаря, господин председател. Този въпрос наистина свидетелства за ужасяващи деяния, стотици на брой такива. Докато четях текста, си дадох сметка, че подобни деяния се извършват сега, през 21 век, не през средновековието. Как можем да се преборим с суеверията? Явно е, че можем да го направим по пътя на просветата и образованието. Трябва да има повече осведоменост по този въпрос. Трябва колкото се може по-бързо да бъдат защитени албиносите, да се сложи край на тези деяния чрез драконовски мерки от страна на правителствата на засегнатите страни. Това е единствената към момента възможност за борба срещу суеверията. Благодаря. Думата има госпожа Юрова. Господин председател, уважаеми депутати, бих искала да ви благодаря за това, че ми давате възможност да се изкажа по един толкова важен въпрос, свързан с човешките права. През последните години ставаме свидетели на нарушения на човешките права срещу албиносите в Малави и в други африкански държави отвъд Сахара. Тези инциденти, тези престъпления, тази дискриминация включват в себе си трафик на хора, убийства, отвличания. Когато за последен път обсъдихме този въпрос в парламента, депутатите говориха за това какво трябва да се направи Предложенията продължават да бъдат много уместни и днес. Ето защо Европейския съюз работи с съответните държави и призовава за защита и за присъствие на полицаи в общностите, където често има нападения над албиноси. Освен това, призоваваме извършителите на подобни престъпления срещу албиносите да бъдат изправени пред съда. Между другото, трябва да има полицейско сътрудничество в трансграничен план, защото проблема е с регионално измерение. В същото време ние подкрепяме онова, което вие казвате, да се справим с социалната стигматизация на обиносите, освен това, вярваме, че техните нужди трябва да бъдат удовлетворени, независимо дали говорим за социални, образователни или медицински нужди. Естествено, за да се случи всичко това, трябва да имаме дългосрочен ангажимент на всички заинтересовани страни, включително на представителите на гражданското общество. Той играе важна роля, що се отнася до справянето с суеверията и различните видове вярвания. Международната общност оказва помощ и е мобилизирана да се справи с проблема. На 13 юни отбелязахме Международният ден на осведомеността относно положението на обиносите. Знаете, че за първи път беше избран първи независим експерт по правата на човека на страдащите е, от албинизъм. И по този начин, виждате, наистина повишаваме осведомеността за проблема албинизъм. Правителствата, които са засегнати, демонстрираха познание за проблема и това е една добра първа крачка за решаването му. Готови сме да продължим да разговаряме с партньорите си и естествено да продължим да подкрепяме усилията на гражданското общество на място. Ние смятаме, че хората обиноси трябва да живеят достойно, и да не бъдат дискриминирани или подлагани на насилие. Благодаря. Благодаря на комисаря, благодаря на всички, които се изказаха. Искам да кажа, че са внесени 8 проекторезолюции. Дебата приключи. Гласуването